поведе Южна Африка към една многорасова демокрация. Ние приветстваме Нелсън Мандела. Thank you, colleagues. Now we... Благодаря ви, колеги. И сега започваме с гласуването. Първата точка е гласуване по упростената процедура по доклада на господин Албертини за инструмента за предсъединителна помощ. Ще имаме поименно гласуване. Започва гласуването. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Резултатът е 578 за 22 против. Резултатът е ясен. Албертини. Поздравления за господин Албертини. Следващата точка е гласуването отново по упростената процедура по доклада на господин Масталка за Международното събиране на издръжка за деца и други членове на семейството. Отново именно гласуване. Започва гласуването. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Отново прието с голямо мнозинство. The next item is the vote on... Следващото е гласуването по доклада на госпожа Генц по общостата програма за заедост и социална солидарност. Преди това давам думата на докладчика госпожа Гьонс. Благодаря. Искам да кажа няколко думи. Най-напред е, искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Имаше сложни преговори. Искам да благодаря от името на комисията